Гласуването ще бъде утре в 12. Е, дами и господа, следващото заседание ще бъде утре, вторник, 6 юли 2010 година от 9 до 1 часа, от 3 до 8 е, и след това от 9 до полунощ.